Good morning, colleagues. I am happy. Добро утро, колеги. С удоволствие обявявам, че заседанието ще започне съвсем скоро, така че по-добре седнете. Днес социалистите са победители, дойдоха на време, вече са седнали и чакат да започнем. Така че вие днес печелите. Това трябва да го кажа на хората от НП. Шегувам се естествено. Има хора, които са тук, онези, които ги няма, ще пропуснат онова, което ще кажа. Решенията на координаторите от вчера. Одобрихме проекта на дневен ред за юни. По отношение на становищата, колегата Нотиас Мариас от ЕКР е номиниран за докладчик по темата трансгранични осиновявания. Водещата комисия е Юри. Ще имаме и семинар по международните осиновявания. Дали сме мандат на нашия секретарят да работи с секретарята на комисията Юри, за да се подготви този семинар. Колегите искат да се проведе едно такова събитие и мисля, че ще имаме интересна работа и интересно становище. По спешните процедури и исканията на групите по петиция 1772 наклона на черта 12 и по други петиции със същата тема Откраднати бебета в Испания. Тези петиции ще бъдат разгледани на заседанието през септември. Що се отнася до Таладомида, случаите в Испания, те ще бъдат разгледани през юли. Взехме решение относно проучвателните мисии. Беше взето решение да направим една мисия в Великобритания тази година, във второто полугодие. Темата ще бъде защита на децата. Взе се решение, освен това, да направим проучвателна мисия в Испания през, рано, през началото на 2016 година. Ще разгледаме проблемите на реките Ебро и Тахо и системите за управление на околната среда. По отношение на петициите, свързани с порочни практики в испанските банки, взехме решение да поискаме от председателския съвет да постави този въпрос в дневния ред на пленарната сесия. Ще има устно запитване по тази тема. Не можем да предскажем дали това искане ще бъде прието, но ще направим такова искане. Проекта на устно запитване ще бъде е, представен за одобрение от комисията през юни. Взе се решение да се изпрати писмо на Националния банков орган на Испания по тази тема. По отношение на портала на нашата комисия, нещо по което много хора проявяват интерес. Разговаряхме надълго и на широко. Ръководителя на съответното звено ни представи какво е направено до сега. Господин Лапра, освен това, беше тук. Е, говорихме много по тази тема. Между другото, трябва да благодаря на секретарията за положените усилия. Отлична работа. Взехме решение да номинираме Роса Естарас от НП да ни представлява в работата по административното право в рамките на комисията Юри. Ще уточним допълнително и името на подгласника. По отношение на новите насоки, те са раздадени. Това е голям документ, раздаден на координаторите. Взе се решение координаторите да представят писмените си виждания или изменения до 28 май. Това ще бъде предоставено като документ на секретарията. Този документ вече не е мой. Първото разглеждане на този документ ще стане на заседанието на координаторите през юни и ще приемем новите насоки през юли 2015 година, точно преди лятната вакансия. Толкова по съобщенията на координаторите, Маргрета иска думата. Извинявам се, но не присъствах вчера. Разбрах, че по отношение на проучвателните мисии сме взели решение да отидем и в Ирландия. Отдавна обещаваме да отидем там – Напълно подкрепям Испания, но сме били там много пъти. И може да кажете, че Великобритания е много близо. Мисля си, че трябва да спазим обещанието да отидем в Ирландия. И разбрах, че вчера е взето такова решение. Председателя. Вчера говорихме много по тази тема. Вероятно ще направим едно такова посещение през 2016 година. Не сме взели официално решение. Нека да вземем решение на следващото заседание на координаторите. Ако е възможно, моля да стане това, казва госпожа Алкен, председателката. Нека да поясня. Говорихме много за Ирландия. Мисля, че ще вземем такова решение, но взехме две решения за сега. 2015 Великобритания, 2016 Испания. Най-вероятно ще има проучвателна мисия в Ирландия, но не е взето официално решение по този въпрос. Можем ли сега да преминем към гласуването за днес? Къде е дневния ред? So I hope you... Надявам се, че сте си взели картите за гласуване. Надявам се, че сте ги поставили в машините за гласуване. Нека да преминем към гласуването. Първо ще разгледаме становището относно действията предприяти вследствие на Европейската гражданска инициатива Право на вода. Докладчик е госпожа Алкен. Изменение 2. За. Против въздържали се, приема се. И изменение номер 2, казва председателката, за... Да, да, прави сте. Номер едно. Номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение А. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За. То отпада, естествено. Още е много рано, много рано станах тази сутрин. Изменение 4. Имаме разделно гласуване на 3 части. Първата част за, против, въздържали се, ще трябва да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Искате проверка? Добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Третата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото отпада. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо отпада. Компромис на изменение С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, трябва да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 не, компромисно изменение Д за, против, въздържали се, приема се. 19 отпада, 20 за, против, въздържали се, трябва да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 отпада. 24. Разделно гласуване в две части. Първата част. За против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 22 е оттеглено, 23 в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 25 отпада, 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Номер 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение F за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Г за, против, въздържали се, приема се. 33. Отпадат 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против,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 въздържали се, приема се. Компромисно изменение хаш за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, не, то отпада. 54 разделно гласуване в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, ще направим проверка. начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се. И сега проекта на становището в неговата цялост по електронен път, естествено. Начало на гласуването. Твърде много хора са подали своя глас. СПД ще приключим гласуването и ще повторим вота. Имате координатори тук, проверете колко членове имате. Трябва да има достатъчно колеги, но не твърде много. И сега, начало на гласуването. Все още твърде много хора от СПД. Обединената левица един човек в повече и социалистите и демократите един човек в повече, а СПД двама човека в повече. Става дума за технически проблем. СПД имат право на два гласа. Гласувахте както трябва. Значи трябва да обвиним техниката. Okay. which means that Okay, this is this is it. 28 people are voting. 28 човека имат право на глас. Край на гласуването. And it has been... Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика.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 а именно 331 годишен доклад за приложението на европейското право. Госпожа Роса е докладчика. Е, първо изменение за, против, въздържали се, прието е. Изменение 2 за, против, въздържали се, прието е. Трето за, против, въздържали се, нека проверим. The vote is open. Моля, гласувайте сега. Again, check that you have the sufficient members to... Нека проверим дали е, точния брой колеги гласува. Край на гласуването. It is adopted. Прието. Компромис едно за, против, въздържали се, прието е. Изменение 8 за, против, въздържали се, прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. Десето за, против, въздържали се, прието е. 11. Имаме две версии. Версия едно за, против, въздържали се, приятел. Две за, против, въздържали се, също е 12 за, за, против, въздържали се. Нека проверим, защото не беше ясно. Гласуваме изменение 12. 12. And the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е. Така че, колеги, моля, втигайте ръка, за да виждам ясно. 13. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 19. За. Против. Въздържали се. Прието е. 12, 20 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, прието е. 23 за, против, въздържали се, прието е. 25 за, против, въздържали се, прието е. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 26 за, против, въздържали се, прието е. 27 за, против, въздържали се, прието е. 28 за, против, въздържали се, прието е. 29 на две части, първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 32 за, против, въздържали се, отхвърлено е. е ще проверим 32. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Не с мнозинство, голямо, но все пак е прието. 300. За. Против. Въздържали се. Прието е. 31. За. Против. Въздържали се. Прието е. 33. За. Против въздържали се, прието е. 34. За, против, въздържали се, отхвърлено е. 35. За, против, въздържали се, прието е. 36. За, против, въздържали се, отхвърлено. 37 за, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим, добре. Проверяваме 37. And the vote is too many, I think, now. Мисля, че пак имаме повече гласували. Сега е добре. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието е. С малко мнозинство, но е прието. Тридесет и осем за. Против. Въздържали се. Прието е, мисля. Добре, нека проверим. Проверяваме 38. 38. 38. The vote is open on 38, and we have one too much, I think. Един колега в повече. And the vote is closed. Край на гласуването. Когато има поравно гласове, е, предложението е отхвърлено. Това е правилото. Така че отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Прието е. 41 за. Против. Въздържали се. Прието е. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 43 за против, въздържали се. Мисля, че е прието. 44 за, против, въздържали се, прието е. 40 за, против, въздържали се. Отхвърлено е, мисля. Нека проверим обаче. Гласуваме изменение 40. And now it is closed. Край на гласуването. Прието. Е. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Прието е. Съвсем ясно е прието. 46 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против въздържали се, също е прието. Окей. Okay. Technical issues, I guess. Okay, can I proceed? Okay, okay. So amendment four. И така, 48, първата версия за, против, въздържали се, нека проверим. 48 version 1. Версия 1 на 48. Проверяваме електронно. And the vote is open still and now it's closed. Край на гласуването. Приятно. to this adoption, the... И тъй като е прието, втората версия отпада. Така че преминаваме директно към, 40, е, към компромис 4. За. Гласуваме четвърто, четвърти компромис. За. Против. Въздържали се. Прието. 53 за. Против Въздържали се. Нека проверим. 53, the vote is open. And the vote is... 53-то, край на гласуването. Прието е. 54 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието. 55. 54-то. Ще проверим 54-то. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. Отхвърлено с един глас. 55-то за. За. Против въздържали се, прието е. 56 за, против, въздържали се, прието е. Добре, гласуваме 56 отново. За, против,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 Okay, the confusion is total. I need to go back. И е, така не е много ясно. Нека се върнем към 49-то изменение, защото втората част падна, обаче това означава, че а, трябва да гласуваме за 49-то и втората част. Значи 49-то гласуваме за. Против. Въздържали се. Прието е. 50-то. За против, въздържали се, отхвърлено. Сега 56-то за. А, извинявайте, гласувахме 56-то, значи 57-то. За. Против. Въздържали се. Прието е. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. И сега гласуваме електронно цялото становище Петър. Не зная, ако се спомням правилно, при изменение 11 също имахме две версии. Изменение 11. И също одобрихме и двете версии. Това възможно ли е или пък трябва втората да падне, автоматично, защото сме одобрили първата. Значи първата версия я одобрихме, втората одобрихме също. Трябва ли, трябва ли отново да... Трябва ли втората версия да падне автоматично? Exactly. The first така е. Първата версия бе одобрена. И втората, значи пада. Да, значи гласувахме, че пада. И така, продължаваме с електронното гласуване на цялото становище. Моля, гласувайте сега. Заключителното гласуване е това. На целия текст. Край на гласуването. И е прието мнозинство. Поздравление за, урада за докладчика. Okay. We are now waiting to proceed to the next item, which is the petition and... А сега пред, Продължаваме с петицията, но трябва да изчакаме за мъничко две минутки почивка, тъй като петента не е в залата. Now I'm... И така, колеги, позволете ми да приветствам вносителя на, петиция, на петицията. Това е Антония Баталя от името на Пислинг, представяйки петиция 760 от 2007 година и давам ви веднага думата. Е, чакаме и представителя от постоянното представителство на Италия, но те знаят за какво става дума е, и така имате думата за 5 минути. Благодаря. Най-напред благодаря за поканата днес, за да говоря за Илва. Това е завод в, моето, в мой роден град. Е, по този повод имаше вече петиция. Преди година и половина е, комисията бе информирана отново за ситуацията в Таранто. Ситуацията, за съжаление, не се е подобрила. Това е, което мога да кажа. Имаше много неща в съдебно отношение, по отношение на Илва. Бе прият един декрет. Заводът трябва да продължи да производства колкото се може повече, но с това е гарантирано функционирането на е, завода, но той продължава да замърсява околната среда. Не се спазват разпоредбите за опазването на околната среда. Бе прието, бе, бе, бяха приети правила, които не представляват и не защитават правата на населението в Таранто за чист въздух. Трябва да се обвържат правните инструменти. Ние сме много загрижени. В Илва някои пещи са затворени, но замърсяването продължава от други източници. И се замърсява също така и морето, тъй като отпадните води се изхвърлят директно в морето. Хората страдат от замърсяването. Замърсяването е с диоксин и други замърсители. Те могат да предизвикат болести и смърт. Според регистъра на Европейския съюз може да се видят най-различни замърсители – арсеник, живат, живак и други много опасни вещества, вещества, които се съдържат в отпадните води и хвърляните продукти от завода. Има висока заболеваемост на деца, на гинекологични заболявания, на рак и на други смъртоносни заболявания. Тези заболявания са много повече, отколкото средната заболеваемост в страната. Какво чакаме? Италия трябва да промени бъдещето на завода. На завода. Трябва да изчакаме все повече деца да е, умрат. Защо? Е, комисията вече започна процедура срещу е, завода. Е, Замърся... Ако не се спре замърсяването, то ще се разпространи и в други региони. Има достатъчно информация, на базата на която могат да се предприемат съответните мерки в замяна на това. Замърсяването продължава, а от друга страна финансовата стабилност на Илва е, не е сигурна. Хората плащат с живота си. Матер Грация е символа на нашата общност, ние се опитваме да помогнем на общината Таранто. Искаме да гарантираме институциите да продължат да подкрепят завода, нека той продължи да а, функционира, но да не замърсява. Ясно е, че Италия не може сама да се справи с ситуацията и да даде на хората в Таранто по-добро бъдеще. Анализът на замърсяването не е било анализирано от компетентни органи. Ние искаме този анализ да бъде проведен вече от няколко години здравният статус на, на населението е много нисък. Имаме много официални документи и забрани, например документи от ИСПА, документи, видеоматериали, които сочат, че няма нищо, което да може да накара италианските власти да спрат тази опасна продукция и да престанат да рискуват живота на гражданите. Материалите са изпратени на комисията, но последния път реакцията на комисията беше през октомври 2013 година. Имаше мотивирано становище, но ситуацията се влушава. Това, което искаме днес е да се изправим и да защитим Таранто. Искаме комисията да се занимае с ситуацията и да предприеме всички нужни мерки. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Вашето описание беше много ясно. Благодаря, че спазихте времето. А сега щях да бъда радостна да мога да дам представление е, думата на представителя на, от италианското постоянно представителство, но е, дамата не е тук. Давам думата на комисията. Господин Мангаро, имате думата. Е, Благодаря много. Добър ден на всички. Както посочи представителя на вносителя, Завода Илва в Таранто играе огромна роля и знаем от 2014 година, че беше изпратено обосновано становище. През януари 2015 година правителството ни даде отговор, след това бяха проведени две политически и технически срещи между комисията, органите на Италия през март 2015 година и службите на комисията се обърнаха след това от италианските органи, помолиха ги да изпратят допълнителни документи, материали и доказателства, защото все още има неизяснени аспекти на този случай. Нуждаем се от допълнителни разяснения от италианските органи. Беше изпратено още едно писмо, уведомително. Много документи бяха изпратени до комисията. Всички тези материали са включени в досието, в преписката по действащата процедура – и ще осъществим цялата необходима дейност по оценяване на тези документи и ще ви уведомим за по-нататъчните етапи. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на колегите. Госпожа Алкен е първа. Заповядайте. Е, госпожо председател, не за първи път е, говорим за тази фабрика. Спомням си, че няколко заседания посветихме на темата. Таяни беше комисар. Не мога да кажа какво точно се случи, но винаги е, се изместваше фокуса. От е, околна среда отивахме към производство на стомана. Спомням се, че никак не беше приятно, макар че не мога да възпроизведа тук подробностите. Оставахме с впечатлението, че комисията и Таяни правеха всичко възможно, за да обърнат нещата с краката нагоре. Имаше и решение на съда. Италианското правителство обаче в крайна сметка заобиколи решението създаде ново законодателство, за да няма толкова голямо нарушение и хората продължават да страдат. Стоманодобива може да се направи по един по-добър начин, не успорвам важността му. Таяни вече не е в комисията. Той е просто евродепутат и има право на един глас. Аз мисля, че комисията трябва да дойде тук и да работи справедливо по тези петиции. Крайно време е да се действа. Благодаря. Господин Мартан, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя Наистина много се радвам, че имам възможност да открия дискусията по тази тема. Преди няколко месеца бях в Таранто и по време на първото ми посещение в този завод – и а, е, наистина една част от населението а, е, на този е, град установихме а, колко много са жертвите. Има даже 100 души а, загинали в резултат на това замърсяване. А, и а, тук наблюдаваме шантаж, като се казва, че не можем да закрием завода, защото създава работни места. Аз съм от тези, които смятат, че и двете възможности могат да а, се осъществят. Акционер, мажоритарният акционер, акционер а, може да предприеме съответните мерки, така че да се опази околната среда. Доколкото разбирам, италианското правителство се е ангажирало с 2 милиарда евро инвестиции, така че да а, приведе в съответствие завода с изискванията за опазване на околната среда и здравето на хората, но очевидно това не е, е постигнато, продължава замърсяване, замърсяването. Комисията трябва да се обърне към е, италианската е, държава, да настоява за необходимите инвестиции със съответните срокове, за осъществяване на тези мерки. Не може да се преговаря по здравето на хората. На обществения интерес е всички граждани да могат да бъдат удовлетворени и двете цели могат да бъдат постигнати. Мога ли да отговоря? Не, не сега. Малко по-късно. Ще ви дам думата след като се изкажат колегите. Господин Кирио. Си, грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. В качеството ми на италиански депутат мога да кажа, че не може да се преговаря по здравето на хората. Това е приоритет по-голям от работата, трудовата дейност. Аз не съм на мнозинството, така че спокойно мога да говоря по тази тема. Ситуацията в Таранто така се представя в много черни краски, хората измират там, а правителството нищо не предприема и не проявява никакъв интерес към ситуацията в тази част на страната. Но ситуацията не е точно такава. Е, наистина трябва да се запази правото на живот и на здраве, напълно сме съгласни с това, но не мога да приема и а, е, това да се говори а, е, тук, а, че а, трябва да се окаже, а, окаже натиск и че правителството всъщност въздейства на правораздавателните органи, така че да не се предприеме нищо. Има разделение на властите в Италия и аз е, защитавам само институциите. Е, този регион, е, Апулия, отговаря за това място. Ситуацията е трудна и много сложна и проблемите не могат да бъдат решени от днес за утре. Необходимо е всички институции да се включат, да положат усилия включително и европейските институции. Така че трябва да се предприеме всичко необходимо, за да напреднат по-бързо нещата. Но като италиански депутат не мога да приема да се представя в такава светлина Италия. Благодаря. Си, грация. Леонора, благодаря. Бих искала да подчертая, че правителството все пак носи вина. Има очевидни доказателства за това. Става дума за истинска катастрофа защото ситуацията е такава, каквато се описва от дълги години и нищо не се предприема, за да се промени си тази ситуация. И е нещо, което абсолютно отсъства, тук е анализ епидемиологичен и на положението, свързано с околната среда. Не е, само е, да се взимат е, проби и да се предоставят данни само за един от замърсителите, а да се направи анализ на всички, така че да имаме ясна представа за ситуацията. Не могат да се пренебрегнат и емисиите в атмосферата и тези, е, които се изливат е, в почвата. Тези замърсители в крайна сметка е, постъпват и в земеделието, и в храните, т.е. замърсена и почвата. Така че не трябва да се пренебрегват всички тези аспекти. Е, наистина щетите са реални. Последния декрет номер 7, е, който беше прият, и изключва обещетяване на хилядите пострадали, обърнали се е, и подали искове. Има стремеж към измъкване от ситуацията, измиване на ръцете. 30 милиарда евро трябва да бъдат изплатени като обещетение на подалите из граждани. И това решение е истински шамар към тези хора, защото има семейства загубили свои близки в резултат на това замърсяване. Нещата са наистина сериозни и трябва да се окаже натиск, така че да се промени ситуацията. Sì, grazie Presidente. Благодаря, госпожо председател. Благодаря вносителя за описанието, което направи на тази ситуация. Наистина една драматична ситуация. Комисията и италианското правителство загубиха доста време, за да вземат някакво решение. И трябва да се вземат подходящите решения за здравето на хората и опазването на околната среда. От 2011 година беше повдигнат този въпрос, през 2012 беше сезирано правосъдието и все още нищо не е направено и за здравето на хората, и за околната среда, и за економическите аспекти и в крайна сметка всички мерки, които бяха предприяти, не доведоха до реална промяна на ситуацията. Общо 300 души са загубили живота си в резултат на това замърсяване. Около 30 души всяка година загиват. Замърсяването е изключително сериозно води до сериозни щети сред населението, увеличават се заболяванията и смъртните случаи. Наистина въпросът е сериозен по отношение на общественото здравеопазване. Така че трябва да впишем това е, замърсяване в по-широк е, план, да се вземат съответните мерки, е, да се произнесат и лекарите по тези въпроси, защото се срещат все повече случаи на ракови заболявания. Засегнати са и децата, и в регионален и в национален план. Така че това замърсяване трябва ясно да бъде осъдено, да бъде преустановена тази а, дейност, а, защото а, това замърсяване оказва въздействие и върху храните. В действителност, въпреки предприятите законови мерки, не се предприема кой знае какво. Конституционния съд също е, се произнесе. Рамковата програма трябва да бъде спазена и приложена, е, защото е, тази катастрофа е огромен бич. Е, достатъчно е вдишването на тези емисии, е, за да е, се получи раково заболяване. И да, знам, че трябва да приключвам. Искам да се върна, да подчертая тези тумори, които се получават само от вдишване на дима и на изпаренията. Да, 2 милиарда ще бъдат инвестирани, но кога ще се приложи член 8 от директивата от 2010 година? Т.е. ще се закрие този завод. Кой ще поеме отговорността спрямо околната среда, кой ще обещети пострадалите, така че населението да може да ползва и различни мерки за подпомагане. Европа също трябва да поеме своята отговорност. 120 милиона евро бяха и инвестирани, това са европейски средства, но те бяха напразно пропилени, без резултат. И ние настояваме за създаване на специализирана комисия по престъпленията към околната среда и хората. И да е, се сложи е, край на е, тази ситуация. Благодаря. Благодаря. Много е трудно да се спазва времето за изказване тогава, когато проявявате емоции. Благодаря за това изказване. Давам думата на господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя Науката, която е, ни е, запозна с този изключително сериозен проблем. Както е, беше пояснено и описано тук от италианските колеги, това наистина е трагедия на катастрофа, защото този завод не само замърсява околната среда, но оказва изключително вредно въздействие върху здравето на хората. И трябва да се приложи европейското законодателство да защити здравето на хората. В никакъв случай не можем да допуснем да продължава тази ситуация, да се задълбочава тази тежка трагедия. Още нещо, което можем да отбележим, е, е експлоатацията на работниците от този завод, защото е, се упражнява истински шантаж. Тези хора могат да загубят е, своята работа и върху тях се оказва натиск, така че те да настояват за незакриването на завода, който замърсява околната среда и който оказва вредно въздействие върху тяхното здраве на самите работници. И за да постигнем устойчиво развитие, трябва да опазваме и околната среда, и работните места. Подобни заводи не могат да продължават да действат на територията на Европейския съюз. Те трябва да бъдат закрити. В Гърция, например, имаме много стоманодобивни заводи, които затварят. Много от хората остават без работа. Така че трябва да се разработи план за заетостта в сферата на стоманодобива така че този план да спазва изискванията за опазване на околната среда. И нашето предложение е да се остави тази петиция, да се продължи натиска върху европе... италианското правителство, Европейската комисия да предприеме съответните мерки. Благодаря много. Дам думата на Маргарета Алкен много накратко, моля. Мисля, че трябва да се обърнем директно към съда относно санкциите, защото този казус съществува отдавна. Трябва да призовем още веднъж индустрията да изпълни своите задължения, защото е, до сега не е направено нищо. Трябва да кажем на комисията, че трябва да се спре с тази е, практика. Не е приемливо да продължава е, нещо подобно. Трябва да кажа, че административната система в Италия е абсолютно непрозрачна и тук се сблъскваме точно с този проблем. Благодаря, господин Коцолино. Благодаря. Да, трябва да вземем решение. дълги месеци следим това досие, преписката има документи 2013-2014 година, трябва да приключим тази процедура, да, трябва да вземем решение. Всъщност това е най-големия завод за е, чугун и стомана в Европа. И е, отговорността е, е съвместна и Европа носи своята отговорност, както и собствениците на този завод. От първоначално е, бил, е, бил държавен завод, след това е бил приватизиран и след като е част на собственост този завод на семейство Рива. Тук имаме публично частна отговорност. И в крайна сметка, каквото и да е предприемано в е, Европа при подобни ситуации, нищо не е предприето тук при този огромен завод – и инвестират се милиони, милиарди, но вярно е, е че става дума тук е, за здравето и работните места на 12 000 души. Е, да, трябва да отчетем дефицитите в политическата сфера в Италия. Можем да критикуваме, да сочим с пръст, всичко, което не е както трябва в Италия, но наистина при подобни ситуации нещата никак не са прости. Защото ако се предприемат такива крути мерки, ще се закрие завода и ако това стане, е, това е ясно, че ще бъде огромен удар за хората въпреки че това е в името на една почтенна кауза. Така че трябва да се приключи институционалния диалог, да се доведе до край това производство. Важно е да се възобнови диалога Трябва задължително да се върнем на този въпрос след като се вземат конкретни мерки. Разбира се, изказването на мнение е добре дошло, но според мен нуждаем се от позитивни мерки, особено с оглед на тежките проблеми, е, които наблюдаваме в този регион. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата, думата извинете, отново на вносителя. Виждате сама, че в тази комисия се проявява голямо разбиране към вашия проблем. Става дума за Европа и всички обичаме Европа. Благодаря. Да, искам да се върна на тези 2 милиарда, предоставени от правителството за предприемане на мерки. Последният декрет, който беше прият, предвижда 400 милиона евро инвестиции, сравнено с милиард някакви 200 милиона. Наистина това е изключително ограничена сума за предприемане на ефективни мерки. Благодаря на депутата Данато и Борселино, що се отнася до политическия дефицит в Италия и отговорността, що се отнася до политическите гъни в Таранто. Ясно е, че детската смъртност, нарастването на детската смъртност и изобщо смъртните случаи не могат да бъдат заличени. Наистина този завод е огромен и най-големия в Европа, така че е сериозно предизвикателство но наистина живота на италианските граждани би трябвало да бъде най-важният елемент за италианското правителство. Наистина доста трудно се управляват всички тези проблеми и самия завод е ръководен малко странно през последните години, но ако италианското правителство не е в състояние да реши тези въпроси, наистина ще бъде не търпимо положението. Ние смятаме, че трябва да бъде приведен в съответствие с изискванията този завод, което ще струва без, много скъпо, или това няма да се направи но не може населението, децата от този регион да платят тази висока цена. Да, защото навсякъде се откриват следи от диоксин в цялата страна, не само в Таранто. И според научните данни, събрани на място. Населението наистина е сериозно застрашено. Не само на сегашните поколения, но и на бъдещите. Така че седем закона в крайна сметка бяха приети и днес получихме от Таранто снимки, показващи огромни димни облаци над града. Това трябва да се промени. Не може населението от Таранто да плаща тази висока цена. Това е недопустимо. Трябва да се реагира. Благодаря. Тъй като представителите на комисията все още са тук, бих искал да им дам думата съвсем за кратко. Преди това обаче ще дам думата на госпожа Дамато. Наистина много за малко. А комисията би било добре да направи някакво обобщение. Чухте какво казаха колегите. Кажете ни какво възнамерявате да направите. Сега обаче давам думата на колегата Дамато. Благодаря. Трябва да се прояви смелост когато искаме да решим проблемите с тази компания. Става дума за здравеопазване, но става дума и за работни места. 14 000 работници има в тази фабрика. 100 000 души обаче са изложени на сериозен риск. Туризма пропада. Тази фабрика не е чак толкова голяма като си има предвид колко губи района от това, че тя е там. Мисля, че едва ли ще се застраши толкова много производството на стомана в Таранто. Господин Мартан. Благодаря. Съвсем накратко и в правозавателната сфера има нарушения, защото тази фамилия се приюти в Англия мажоритарния акционер. Така че, повтарям, благодаря на колегата, който се изказа преди малко. Следващия доклад, който ще бъде представен, трябва да промени нашето мислене. Не става дума за завод, който осигурява работни места в ущърп на човешкото здраве, трябва да се запазят и двете. И в близките седмици трябва да вземем такова решение. Председателката, не съм ви дала думата. Ще трябва да почакате. Е, моля ви, много рядко се случва да ни стига времето. Двама колеги искат думата, господин Коцолино и господин Мариус. Ще ви дам по минута и на двамата и ще приключим. Всичко, което трябваше да се каже, вече беше казано. Господин Мариас. Анадикните и αντίφαση ανάμεσα стин. Благодаря. Вижда се тук, че има противоречие от една страна между изискванията към екологията и от друга страна към работния пазар. Но тези противоречия трябва да се решат. Не може да имаме промишленост, която разрушава околната среда или пък е, накърнява човешкото здраве. Трябва да се предприемат незабавни мерки за прилагане на законовите разпоредби. Освен това, трябва да се погрижим за това, че да се реформира стоманената, стоманеното производство в Европа. Не може драги да е, е, дава толкова много пари, милиарди пари за спасяване на банките, за спасяване, за купуване на държавни облигации, а производството да бъде загърбено. Трябва незабавно да се предприемат мерки, финансови мерки, инвестиции в името на стоманената продукция в Европа. Защото проблемите са не само в Италия, има проблеми в Гърция. В Гърция се затварят фабрики, загубват се работни места. Така не може да се продължава. А сега господин Козолино има думата. Съвсем накратко, моля ви. Е, просто искам да настоя на нещо, което казах. Няма сега да оценявам валидността на представените аргументи от колегите. Просто се опитвам да представя процедурата от тук нататък. Може да намерим някакви по-категорични решения. Няма да оспорвам данните, свързани с въздействието върху здравето на жителите на Таранто или като цяло въздействието от тази фабрика. Просто искам да припомня нещо. Ако не искаме тази петиция отново да се появява в нашия дневен ред, трябва да се опитаме да решим проблема. И аз се обръщам към председателката. Какво може да се направи, за да може комисията да се заеме сериозно с проблема и да приключим веднъж за винаги? Това искам да подчертая. Отново казвам, няма да говоря и да оценявам валидността на представените аргументи. Ние нямаме ресурси, които да се инвестират в програма за пречистване. Става дума за 2 милиарда. Това е огромна сума спрямо БВП на страната. Липсват средства, има проблеми с отговорността на частните собственици. Вижда се, че става дума за много голям проблем – сега обаче имаме възможност да поговорим с комисията и с италианското правителство, за да се намери наистина някакво решение. Благодаря, казва председателката. Ще дам думата на представителя на комисията. Чухте колегите, бяха направени различни предложения. Бихте ли обобщили какво възнамерява да прави комисията? Благодаря, госпожо председател. Не мога да ви кажа какво ще прави комисията, мога само да кажа, че в момента обменяме информация с италианските власти, правим оценка на получената информация, тя е от 24 април. С оглед на всичко казано тук е, от депутатите и от е, вносителя, е, можем да, да обмислим какво да правим от тук нататък, но не мога да ви кажа конкретно какво ще бъде това. Имаме обосновано становище от октомври 2014 година може да се отиде и в съда, но не мога да ви кажа в момента какъв ще бъде резултата от цялата дейност в тази връзка. Председателката Бих искала да приключим дебата по тази точка с някакъв напредък. Петицията съществува много отдавна. От дълго време хората страдат, няма никакви съмнения. Нашата комисия би желала да се изгладят нещата. Здравето на хората не може да се превръща в обект на преговори. Комисията ни каза, че само преди седмица е получила нова информация по този казус. Комисията освен това възнамерява да ни даде допълнителна информация. Бих искала да определим краен срок. Преди края на месец юни ние трябва да получим нова информация. Разбирам, че още не е направен анализ на новополучената информация, но можем да поискаме от вас е, да дойдете при нас след два месеца. Става дума за два месеца все пак. Бихме желали да видим подробен анализ на положението и тогава ще продължим дискусията и ще видим какво да правим от тук нататък. Приемате ли, колеги? Приемате. Приемате ли и вие? Имаше потвърждение при изключен микрофон. Председателката било добре да чуем и представители на Италия, на, на италианското представителство. Няма как да стане това. Искам да пожелая всичко най-добро на човека, който е претърпял катастрофа тази сутрин. Да се надяваме, че всичко ще е наред. Благодаря ви. The next case Следващата тема, която ще обсъдим е петиция 2191 от 2013 година от страна на Пьеро Бруни. Става дума за замърсяването на езерото Болцена в Италия. Тук е господин Бруни, вие сте председател на асоциацията Лаго Ди Болсена. Ще ви дам думата, опитайте се да спазите петте минути, които ви отпускам. Eh, buongiorno, grazie Presidente. Dunque, l'Europa ha... Благодаря. Европа е започнала процедура по нарушение против Италия, защото Италия не успя да защити, да вземе, да защити чистотата на езерото Болцена. Е, тази процедура вече тече от две години. Езерото Болцена при него се наблюдава леко подобрение на ситуацията. Там има арсеник. В езерото са намерени фосфор и арсеник – и тези вещества попадат в питейната вода. Това е вулканично езеро, много странно езеро и е обградено от вулканична вода, вода, която може да проникне надълбоко в почвата. Дъждовете, които падат в, на север, попадат в езерото по, и то чрез повърхностни води и чрез подпочвени води, след което тези води отиват в морето. водите разтварят вещества, които а, срещат по пътя си и тук става дума именно за фосфоросъдържащите торове. Така те попадат в водата на езерото. Кастел Джорджа е малко село на север от езерото. Там има завод, който произвежда арсеник – този арсеник също попада в езерото и в последствие чрез реката попада в морето. Арсеникът. За да може да се пречистват отпадните води, е, има пречиствателна станция, но това не е достатъчно. Има наоколо къщи, има ресторанти, има други сгради, които които е, допълнително замърсяват езерото. Тоест отпадните води съдържат фосфати. Езерото е в много лошо състояние. Виждате на слайда откъде идват замърсителите. Резултатите от замерванията са, че концентрацията на фосфор в езерото се увеличава. Ед 8 до 10 микрограма на литър. Това е една от последните проби, В заключение, всъщност няма подобрение от 2008 година до сега. Имаше мерки, които бяха предприяти за почистване на фосфора. Целта беше да се занижат, да се понижат отново нивата на фосфор до 10 мг на литър за разлика от сегашните нива, които са 15 мг, но тези мерки не доведоха до успех. Има обмен на топла и студена вода, която е при производството на арсени, която се изпомпва директно в езерото. Част от тази вода, отпадна вода, съдържаща замърсители, попада директно в езерото. Заключение – Целта трябва да е ясна. Трябва да се достигна 10 микро, микрограма на литър фосфор във водата. Целта е, е ясна, но тъй като имаме и арсеник в езерото, със съдържание 6 микрограма на литър. Както казах, езерото предоставя и питейна вода. И това застрашава питейната вода. Имаме нужда от органична от план за органично почистване на езерото. Това е план, който би трябвало да бъде е, финансиран от Европа, но за момента не е приложен. Трябва да се осигури доброто ниво на пречиствателната станция и на канализационната система, които пречистват водите от е, завода. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Господин Манганаро има думата. Е, Благодаря. Както каза вносителят, има процедура по нарушение, която върви Всъщност това не е процедура по нарушение, това е проучвателна процедура. Обменят се информация между е, комисията и италианските власти. През април получихме последната информация. Разбрахме следното. Езерото Болцена е замърсено поради две причини. От една страна канализационната система не функционира добре, не се пречиства добре водата и на второ място а, това са селскостопанските дейности в региона. И за това нитрити попадат в водата. Смятаме, че ако се подобрят е, пречиствателните функции, ситуацията ще се подобри. Много е трудно обаче параметрите на, за чистотата на водата да бъдат постигнати. Е, параметрите заложени в директивата 2060. Е, що се отнася до пречистването на водата? Според последната информация от италианските власти, са предприяти мерки за подобряване на функционирането на пречиствателната станция за региона на Болцена. Тези мерки ще бъдат завършени до, 2000, до, до май 2017 година. Комисията ще продължи да следи ситуацията. Очакваме подобрение и може би ще си спомните, че въпросът с пречистването на водата е системен проблем за Италия. Имам много случаи, е, а именно три процедури по нарушение, които се занимават с около 100 агломерации в Южна Италия. Надеждата ни е, че тези мерки, които са обещани, ще бъдат приложени за езерото Болцена. Има и още нещо. Нитрати от съселско-стопански происход. Има директива 99, която казва, че в някои региони на държавите членки, където замърсяването е много високо, тези региони трябва да са предмет на определени мерки и да бъдат подложени на пречистване от нитрати. Според информацията от италианските власти, трябва да се уточни защо езерото Болцене не е било включено в тези спешни мерки и не е било окачествено като особено уязвим регион. И в зависимост от информацията, която ще получим от Италия, комисията ще реши дали езерото Болцена ще бъде класифицирано по смисъла на директива 99. А когато езерото бъде класифицирано като уязвима зона, то тогава властите ще трябва да предложат и прие, да, да проведат съответните мерки за намаляване на а, нивата на нитрати. Господин, госпожа Лено има думата. Благодаря, благодаря на господин Бруни за неговото присъствие днес. Въпросът е много сериозен. Става дума отново за един случай, когато се вижда, в който се вижда, че Италия обръща много, много малко внимание на чистотата на нашите ресурси. Много често се сблъскваме с такива казуси. И мисля, че тук отново виждаме неща, за които говорихме и в казуса Лацио. Околната среда не се защитава достатъчно добре. Мерките, които трябваше е трябвало да бъдат приложени мерки, по които е взето решение през 2013 година, е, явно се оказват недостатъчни, защото, както обясни вносителят, това са недостатъчни, неефективни мерки, които се съсредоточават върху козметични операции – Например, ограничаване на риболова в езерото. През 2008 година университетът, в Туша предложи мерки за подобряване на ситуацията в езерото Болцена, но тези мерки не бяха приложени. Предложените мерки от е, местните власти за подобряване на, за решаването на проблема, например прекратяване на определени дейности, а не само мониторинг на замърсяването, щеше да подобри ситуацията с замърсяването, а също така и подобряване на кализационната система. Това също бяха предложени мерки. Мисля, че в този случай трябва да поддържаме отворена петицията, поне докато върви процедурата с Италия. Италия явно намърсява директивата за чистотите на водите. Трябва да следим как се развива ситуацията. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вносителя за ясното описание на ситуацията. Виждаме колко са сложни нещата. Е, тук обаче се засяга и туризма, защото това езеро има много голям потенциал за развитие на туризма и то на екологичния туризъм, който е много важна част от економиката на Италия. Има доста противоречиви фактори. Тук на запад има канализационна система, туризма се развива добре. Много е трудно да се каже Искаме да развиваме туризма, искаме да спазваме стандартите, но ако няма добре функционираща канализационна система, нещата няма да потръгнат. На следващо място устойчивата и екосъобразна економика – върви информационна процедура. Добре, много е важно според мен е петицията да остане отворена. Time... Госпожа Окен, малко е проблем. Винаги, когато става дума за Италия, нещата са винаги много-много сложни. Много е сложно екологичното законодателство. Е, добре, как може в други страни да се справяме с? италианците не са по-бедни, не са по-неинтелигентни. Защо винаги в Италия проблемите са толкова сложни? Спомням си, когато ставаше дума за отпадъците в Лачо, имаше на най-различни инстанции, които си прехвърляха отговорността. Мисля, че италианските политици тук трябва да се обърнат към е, своите колеги в Италия и да кажат, да им напомня, че те са все пак възрастни хора и да поемат своята отговорност. Не би трябвало италианските казуси да са толкова сложни. Алгун, депутат más? No, pues daríamos la palabra de nuevo al peticionario. Няма други колеги, които да искат да се изкажат. Давам думата отново на вносителя. Благодаря. Благодаря за вашата подкрепа. Тя ще ни помогне да подчертаем сериозността на замърсяването. Е, може да има предвиждане по случай в рамките на няколко месеца на месеца има заявка за, за лицензии, които да бъдат отдадени за ползване на езерото и те могат да бъдат отдадени много скоро. E non l'azoto e le componenti. Проблемът е фосфорът, не е толкова нитратите. Това е огромният проблем. Е, може би проблемът при други езера е друг и проблемът с фосфора при други езера не е толкова важен, но при нас това е много, много важно. Председателката. Аз предлагам следното. Петицията да остане отворена. Ще изпратим писмо до италианските власти с молба да оточнят с комисията ситуацията, а сега преминаваме към петиция, петицията от Алехандро Санчес с испанско гражданство. Става дума за нарушаване на директива 2008-50 за чистотата на въздуха. Чистотата на въздуха в община Мадрид. Марта Нунин се има думата. Marta Muñoz Cuesta. No. Buenos días. Sí. Marta Muñoz Cuesta soy yo, de la Comisión Europea. Directamente de Commission, no no petitioner. Европейската комисия ли? А, Ok, pues doy la palabra a Alejandro Sánchez, директор de la Fundación. Ще е, дам е, думата на Алехандро Санчес. Благодаря, госпожо председател. През 2011 година нашето сдружение установи, е, че общината на Мадрид, Градския съвет на Мадрид са нарушили директива 2000 от 2008 година. Увеличени са е, финните прахови частици, е, емисиите на озон и азотен диоксид. Е, комисията издаде обосновано становище, установяващо неспазване на разпоредбите в Мадрид след което беше сбънено производство в нарушение в е, съда в Люксембург за нарушаване на тази директива. Огромни са смъртните случаи в резултат на това замърсяване, повече отколкото от пътно-транспортни происшествия. проучването, което е направено от 2005 до 2014 година, през който период се установява не спазване на изискванията. Годишните пределно допустими стойности в рамките на само 5 дни бяха многократно надхвърлени, както и по отношение на озона, Директивата от 2008 година посочва, че обективните стойности не могат да бъдат надхвърлени от 5 години, през 5 дни. А, се наблюдават сериозни нарушения. Затова се обръщаме към парламента да се обърне към Европейската комисия за сезиране на съда в Люксембург в нарушение на европейското законодателство с оглед на тези емисии, защото всичко това води до сериозни нарушения на здравето на мадридските граждани. Председателката, благодаря. Давам думата на представителя на комисията Мартен Униус. Добър ден! Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на трите въпроса, които бяха посочени. Замърсяването с прахови частици, с азотен диоксид и с озон. По отношение на праховите частици беше възбудено производство можем да кажем следното. Комисията изпрати писмо до испанските органи във връзка с нарушението на член 3 и 23 на директивата за чистотата на атмосферния въздух. През октомври 2014 година беше издадено обосновано становище. То е предоставено на испанските власти, които а, реагираха. Официалната информация за качеството на въздуха, а, този доклад се внася всяка година от държавите членки през септември месец по силата на 27 член като данните от доклада от 2014 са за 2013 година. Що се отнася до праховите частици, според информацията получена от Испания, пределно допустимите стойности между 2005-2013 година в пет зони са надхвърляни. Имаме и допълнителна информация за този период и в Астурия е, се наблюдава е, такова превишаване на пределно допустимите стойности. Е, през октомври 2014 година беше връчено обосновано становище, като се опрема на становището на Испания и данните предоставени от испанската страна, комисията трябва да вземе своето решение и да се премине към по-нататъчните етапи. Що се отнася до азотния диоксид, комисията се обърна към Испания за допълнителна информация във връзка с надхвърляне на пределно допустимите стойности. Също така се нуждаем от допълнителна информация и за периодите, при които се наблюдава това превишаване на допустимите стойности. Между 2010-2013 година се наблюдава превишаване на тези стойности в района на Мадрид. Дневните стойности са превишавани в целия този район през всяка една от годините 2010, 2011, и 13-та. Е, Комисията е, ще обсъди е, тези официални данни, предоставени от Испания за качеството на атмосферния въздух. Както казах, беше предоставен такъв отговор от испанската страна и ще предприемем съответните мерки. Що се отнася до озона? задълженията, поети от Испания, са малко по-различни. Тук пределно допустимите стойности не са абсолютно изисквани в другите случаи. Тук става дума по отношение на озона за обективни стойности. Трябва да бъдат приложени всички възможни мерки, за да не се наблюдава превишаване на тези стойности. Благодаря много. Председателката, благодаря. I'm happy to tell you. Току-що се върнах. Трябваше да изляза, тъй като имаше спешно заседание. Искам да ви кажа, че господин Никола Минаси, който претърпя катастрофа тази сутрин и който е от италянското представителство в Брюксел, той не е, е пострадал, само колата е пострадала и сега господина разговаря по темата, е, по която беше поканен тук с комисията. Просто исках да ви дам тази е, информация, а сега се връщаме към обсъжданата петиция. Ще дам думата на колегите. Иска ли някой думата? Господин Мариас. Ще бъда кратък. Благодаря ви. Установявам, че други колеги не са поискали думата. Искам да кажа, че тази петиция ясно показва ролята, която играе нашата комисия. Е, жалбите, които отправят към нас е, гражданите, свързани с качеството на атмосферния въздух е, и установяваме, че благодарение на активната дейност на комисията нещата напредват. Предприяти са съответните мерки от комисията. Комисията се е свързала с испанските органи и това е важно да се подчертае, защото показва ползата от работата, която извършва нашата комисия. Подобни проблеми не са свойствени само за Испания и за други държави. През последните години в Гърция, например, се установява едно любопитно явление. В резултат на политиката за економия, наложени на Гърция и цената на дизеловото гориво, гражданите започнаха да използват за отопление дър, материал и други източници, и е, се установи е, нов вид въздействие върху околната е, среда и за това смятам, че трябва да следим отблизо подобни петиции и тази петиция трябва да бъде оставена отворена. Благодаря на колегите за тяхната позиция. Muchas gracias. Gracias a la Fundación ECO por haber traído esta petición aquí. Благодаря. Благодаря фундацията ЕКО, която ни изпрати тази петиция. Да, тя трябва да остане отворена и както каза и представителя на комисията, е, получаваме информация от общинските власти в Мадрид е, които ни посочват е, въведения син план, е, така наречен, в Мадрид за качеството на атмосферния въздух. Става дума за измервания на азотния диоксид, 24 такива измервателни станции – са извършвали замервания. Има известни различия в различните райони на Мадрид, но по отношение на праховите частици и озона, там проблемът продължава да стои. А това, което ни казва Мадридската община, наистина трябва да оставим отворена тази петиция, да продължим контактите. Роса, ти току-що очерта какво трябва да правим от тук нататък, да не закриваме тази петиция и да следим какво се случва. Сега на този етап няма какво да кажем повече по този въпрос. Господин Санчес, искате ли да кажете нещо? Да, благодаря много, госпожо председател. Благодарим много за това, че е, ще оставите отворена тази петиция. Тя е от 2011 година. Вече сме 2015 година. А, а, а, общинските власти в Мадрид все още не са предприели достатъчно ефективни мерки за свързани с качеството на атмосферния въздух. Всички жители на Мадрид живеят в условията на смог, на силно замърсен въздух. Да, наистина замърсяването леко е спаднало, което е резултат на економическата криза. Може би комисията не разполага с последните данни през 2013-2014 година и азотния диоксид и озона показват завишени стойности. Така че комисията би следвало да предприеме по-спешни и стриктни мерки и да принуди общинските власти в Мадрид да предприеме и да прилага си сериозни мерки и планове, а не като така красиво назования син на план, така че да дишат по-чист въздух гражданите на Мадрид. Няма мерки предприяти по отношение на транспортните средства и именно за това нивата на азотен диоксид остават високи. Не са предприяти мерки такива, каквито има в други европейски столици, по-специално по отношение на замърсяването от дизелово гориво. Не ни са известни такива мерки, свързани с трафика в Мадрид. Това биха били конкретни мерки, които е, ще доведат е, до намаляване на равнищата на замърсяване на въздуха. И е, еколозите от 6 години обсъждат тези доклади и според официалните данни на общината значително са надхвърлени пределно допустимите стоености, залегнали в директивата. Дрийската община трябва да бъде принудена от европейските органи да предприеме сериозни мерки и да се сложи край на това сериозно замърсяване. Да, благодаря има процедура по нарушение, няма да закриваме петицията. Просто исках да ви попитам. Наложили ли сте пътни такси при влизането в града? Това е европейска столица. Искам да ви кажа, че по отношение на Стокхолм имаше референдум. Същото въжи и за Гьотеборг. Много хора бяха против. В крайна сметка наделяха онези, които искаха да се въведат пътни такси. Може би може да проведете подобна кампания. Маргрете Алкен. Всъщност в Копенхаген имаше подобни планове, нямаше обаче политически кораж. Моята партия в крайна сметка загуби гласуването. Напълно съм съгласна с теб. Искам да кажа, че първата петиция, която разглеждах, беше през 2008 или 2007 година. Ставаше дума за една голяма магистрала М30, която минава покрай Мадрид. Бях правени предварителни проучвания, измервания, на замърсяването на въздуха и така нататък. И мадридските власти се опитаха да заобиколят европейското законодателство, като нарекоха тази магистрала улица или калия на, испанска, на, на испански, извинете. Всеки виждаше, че става дума за магистрала. Мисля, че трябва да се започне от някъде с пътните такси в Мадрид. Спомням си какво са направили по този случай, който описах и мисля, че положението не се е подобрило. Председателката, както вече ви казах, ще следим какво се случва, ще оставим процедурата открита. Вие трябва да сте малко по-активни в Испания. Колеги, приключихме по-рано, имате повече време, за да погледнете електронната си поща, за да отговорите на телефонните повиквания или пък да обядвате. Надявам се, че ще се видим тук за срещата с комисаря Тимреман. в 3 часа. За тази среща има специална процедура. До 3 часа след обед.